Eh, Добър ден на всички. Искам да ви напомня, че нашето заседание започва и може да се проследи в интернет. Първо искам да ви благодаря за присъствието. Искам и накратко да обясня че ми е много приятно да представя този семинар. Колегата Иван, нашия докладчик, много настояваше Комисията по бюджетен контрол да организира семинара, тъй като той наистина е посветен на много важен въпрос. Трети страни – трети страни, които много често са предмет на нашия интерес. Ние се занимаваме с възможните измами в трети страни, тъй като тези трети страни често се оказват паравани или пък блокират или не улесняват възможността да се разбере кой има сметки там или да се проследи каква е точно схемата на измама. В този случай говорим за измами на европейски граждани и граждани на трети страни. Благодаря много на Каталин. Например, в Тунис след арабската пролет аз видях, че едно от най-големите разочарования на населението там беше свързано именно с научаването на фактите. Оказа се, че съществен дял от богатството на диктатора и неговото семейство всъщност е в швейцарски банки. Много щеше да бъде трудно да се получи достъп до тези сметки сметки, които щяха наистина да помогнат на развитието на страната. Вярно е, тогава ние разговаряхме и с представителите на швейцарските банки. Те ни обясниха защо имат резерви в този момент и защо биха искали да има някакви гаранции, да има добро правно основание, защото в противен случай самата банка би имала огромни проблеми. Нямам никакво съмнение, че този следобед ние ще задълбочим нашия разговор и ще обсъдим именно начините за подобрение и разработване на законодателни инструменти, които уреждат нашите отношения с трети страни. Интересуват ни случаите, свързани с европейския бюджет, както и европейските граждани. Не би трябвало този бюджет да бъде предмет на измами и ако се случи, виновните трябва да бъдат наказани. Веднага ще дам думата на колегата Иван, който ще обясни своя подход за организацията на семинара. Благодаря много, Инес, за подкрепата. Благодаря на всички наши гости днес, защото е много важно да съберем подходяща информация, за да координираме нашата дейност за предстоящия период. Благодаря, разбира се, и на нашите колеги, които присъстват на днешната ни среща. Мисля, че темата е много интересна и важна за всички. Малко кратка информация, за да очертая рамката на нашия днешен дебат. Е, съществува богатство, което е, е необхванато. Има 7,6 трилиона евро или долара в офшорни фирми, но това, което е по-важно за нас, е, е, като представители на Европейския парламент е следващия слайд. Европейския парламент е най-богатия регион в Европа, като най-голямата част от богатствата извън неговите граници в е, е собственост на европейци. Както виждате, само в Швейцария се намира едно, намират 1,3 е, е, трилиона, виждате изброените държави, Германия, Испания, Гърция, Италия и така нататък. САЩ имат само в кавички 80 милиарда в Швейцария вложени в Швейцария средства. И тук въпросът е по какъв начин това се отразява на европейските финансови интереси. Виждате, че най-голямата парична сума е вложена така, че да се избегне данъчното облагане. Около 80% от тези суми по сметките, до които ние нямаме достъп, за които нямаме информация за собствениците. Там не се плащат данъци. И също тези пари, парични суми в офшорни компании се реинвестират. Те генерират още повече богатство, но ние не знаем нито колко, нито за кого като 70 е, милиарда евро годишно са загубите от неплатени данъци. И това всяка година.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 Европейския съюз е най-богатия регион в Европа, защото 80% от 2,8% от тези 7,6 милиона са наши пари в, от, между от тях в швейцарски банки, освен 2 милиарда, трилиона евро възлизат приходите на сивата економика и около 1 трилион години годишно са укритите от данъци суми в Европа. Е, ще, тук се позоваваме на проучване, проведено от Европейския парламент. В Испания около 25% от брутния вътрешен продукт остава необложен с данък и около 20 милиарда евро са в ръцете на гърци, които са ги вложили в швейцарски банки. Ще представяш и няколко цифрови данни за основните цели на Европейския съюз, цели, които ние не можем да постигнем поради липса на средства. На европейско ниво се нуждаем от 130 милиарда годишно за да достигнем целта от 3% брутен вътрешен продукт за изследователска и развойна дейност. 90 милиарда годишно са ни необходимо за да въведем най-новите технологии в производството, 36 милиарда за финансиране на рисков капитал, 10 милиарда за на университетски програми на високо ниво, 65 милиарда за широко лентов интернет и осигуряване на достъп до такъв в европейско ниво. Все цели, които Европейския съюз не може да постигне поради липса на финансови ресурси. няколко думи в сравнителен аспект между американската система факт ФАТКА и директивата за избягване на данъци. Тук имаме, разбира се, е, експерти по въпроса, аз няма да навлизам в подробности, но все пак има и добри новини. Директивата до сега не дава добри резултати, защото Люксембург и а, Австрия се ползваха с особено благоприятни условия без да са задължени да спазват директивата за облагане с данък на спестяванията. Сега обаче на сцената излиза директивата с борба, за борба с прането на пари, което е един сериозен документ и борбата с а, прането на пари от тази година ще се води по-активно и интензивно. Последния слайд, който искам да ви покажа, включва наши предложения за обсъждане през предстоящия период. Нуждаем ли се от нови стандарти или да насочим вниманието си към изпълнението на съществуващите стандарти? Това е въпрос на, на дискусия. Нуждаем се от ефективна система за автоматичен обмен на информация, защото е много важно как ще получите информацията, как ще, как ще постъпите с финансовите детайли. Това е много важно, чувствителна, деликатна информация. Важно е също така че Европейския съюз сега води преговори от името на всички 27 държави членки. До сега всяка отделна държава членка водеше самостоятелно преговори с всички е, данъчни обежища или офшорни територии. Сега вече постигаме една организация на преговорите. Европейския съюз преговаря от името на 27-те държави членки, това, което укрепва позициите ни и дава възможност да постигнем по-добри условия след тези преговори. Разбира се, подлежи на дискусия дали се нуждаем или не от е, Европейско звено за финансово разузнаване или такава мрежа, както някои държави членки вече са поступили и те получават информация от е, набавят информация по собствени източници. Те имат свои хора, които следят за информацията, които следят за тайни банкови сметки на отделни личности. И не е необходимо да се стигне непременно до специални договорености с тези страни. Разбира се, друг важен момент е Европейския финансов регистр, но е важно също така какво е качеството на информацията, която ще заложим, а също така кой и при какви условия ще има достъп до тази информация по-високи санкции за онези, които не плащат данъци и укриват доходи. Това е също много важно и аз мисля, че по отношение на данъчните измами и избягването на данъци, Европейската комисия ЕИБ е и други институции трябва да укрепят своето сътрудничество за работа с фирми с активи офшор. Те не би трябвало да имат достъп до финансиране на проекти с европейски средства, да речем, структурните фондове или не, друг, други източници. Това е което аз имам да ви кажа. Това е само началото. Сега очаквам изказванията на нашите гости. Благодаря. Много благодаря. Сега, Каталин, ще дадем думата на господин Шунка, който завежда е, звеното по правосъдие и вътрешен ред към Европейската комисия. Той ще обясни какво е най-новото. Е, сигурна съм, че вие наистина можете да ни помогнете по тези теми. Заповядайте. Благодаря. Аз съм от генерална дирекция правосъдие и защита на потребителите. Един от въпросите, по които работим от няколко години насам, е създаването на Европейска прокуратура и борба срещу измамите. Благодарен съм за тази покана, тъй като темата е действително много важна и целите на Европейската комисия често съответстват на тези на парламента. Е, напълно сме съгласни с целите на този семинар, а именно да намерим начини за възстановяване на средства от юрисдикции извън Европейския съюз които може и да не попадат в споразуменията, които имаме с тези страни. През следващите няколко минути искам да споделя какво сме направили за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и какво предвиждаме допълнително да направим. След това ще представя преговорите по двата инструмента директива защита на финансовите интереси на Европейския съюз, ПИФ и Европейската прокуратура. Трябва да напомня член 3.5 на договора. Тези разпоредби предвиждат Европейски съюз и неговите институции да защитават бюджета на Европейския съюз. Второто задължение е защитата да бъде а, ефективна и равна за всички. И Съюза, и държавите членки трябва да осигуряват ефективна и еквивалентна защита на бюджета на Европейския съюз това е задължение, проистичащо от договорите и то е потвърждавано многократно от съда. За да се изпълни това задължение, имаше, имаше една конвенция, сключена през 1999 година, ратифицирана от всички държави членки тя е в сила и задължава държавите членки да криминализират измамите срещу бюджета на Европейски съюз, както и свързани дейности, като корупция и пране на пари, кога, когато става дума за средства на Европейския съюз. Държавите членки следователно са длъжни да се борят срещу тези нарушения. Действителността обаче често се разминава с политическите цели. Оказва се, че в докладите, публикувани от ОЛАФ, а това е органа на Европейския съюз с разследващи правомощия за административни е, нарушения, органът, този орган извършва редица разследвания и те предоставят резултатите на държавите членки за административни или съдебни действия. Те препоръчват наказателно преследване в много случаи. Резултатите се оказват разочароващи. През 2013 година предложи пакет а, с предложение за реформа на конвенцията от 1995 година. Тук трябва да има нарушения срещу нарушение на ПИВ, корупция и пране на пари, но този път с хармонизирани санкции, специфични разпоредби за давност и юрисдикция. Тази директива все още се намира между парламента и съвета. И проблема тук е включването на ДДС сред финансовите интереси на Съюза. Въпросът е изключително важен, защото ДДС е значителен приходоисточник и за държавите членки и Европейски съюз. Европейски съюз получава 15 милиарда от ДДС. Това е много малка част от носката на държавите членки. 99% от събраните постъпления остават в националните бюджети, но между 0,3 и 0,5 се прехвърля на Европейския съюз. Европейският съд потвърждава, че ДДС е ресурс на Съюза и следователно трябва да влезе в конвенцията ПИФ, а в бъдеще и директивата ПИФ. Вторият елемент в пакета е създаването на нова европейска прокуратура. Очевиден е обхвата на идеята. Прокуратурата ще има правомощия за разследване и изправяне на нарушителите пред съд за нарушения, криминализирани от ПИВ. Преговорите продължават. След малко ще се върна на въпроса. Един от нерешените въпроси в съвета е как Европейската прокуратура да, бъде, да предприема действия извън Европейския съюз. Третият елемент в пакета е реформа на Евроюст, съществуващ орган, Седалището е в Хага, където е Европол, с правомощие за координация и сътрудничество, насърчава съдебното сътрудничество, улеснява това сътрудничество между държавите членки при сериозни трансгранични нарушения няма правомощия за разследване и наказателно преследване, но може да координира. Две страни, които извършват разследване за едно и също разследване, могат да бъдат координирани от Евроюст. Основният елемент на това законодателство е създаването на новата е, прокуратура. Това е много стара идея. Е, предложена е, преди 20 години от академични лица, предмет е, на зелена книга и сега се, обсъ... и сега се обсъжда превръщането в регламент. Документът е сложен и политически чувствителен, той ще промени из основи подхода към нарушенията ПИВ, тяхното разследване и наказателно преследване. Само няколко елемента. Прокуратурата ще има споделени правомощия с държавите членки. Някои дела ще бъдат разследвани от прокуратурата, от друга държавите членки. Това ще бъде структуриран орган, централ, централна служба и децентрализирани звена, прокуратури в държавите членки. Те ще са част от една служба и ще работят в интерес на прокуратурата. Те ще са независими от националните органи и ще работят в съответствие с мандат на прокуратурата. Прокуратурата, правомощията им ще проистичат от регламента и от националните закони. Ще имат правомощията за издаване на заповеди за задържане, за обиски или да подават искане за под за прихващане на съобщения, достъп до банко, ще има достъп до банкови документи, т.е. ще има всички правомощия за финансови разследвания и правомощия за получаване на и събиране на доказателства във всички 25 държави членки, които се надяваме ще създадат тази прокуратура. Казвам 25, защото е, Дания, и Ирландия, Великобритания няма да участват, тъй като за тях е предвиден специален режим. Надявам се, че ще постигнем консенсус с всички 25 държави членки до края на тази година за създаване на прокуратурата. За нас това ще бъде е, сериозна промяна в подхода на държавите членки към защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Едно от правомощията на прокуратурата ще бъде да иска замразяване на имуществото в държавите членки, където и да изисква конфискация на това имущество – в хода на наказателното преследване срещу лица обвинени в измами. Въпросът е какво може да направи Европейската прокуратура, ако имуществото е извън 25-те страни. За трите държави, които няма да участват в прокуратурата, които са държави членки, но няма да бъдат, обвър... няма да бъдат обвързани от този регламент, има рамкови решения, директиви за конфискация, за замразяване, т.е. европейско законодателство, по силата на която а, имуществото ще може да се замразява и в крайна сметка конфискува. Ситуацията е съвсем различна по отношение на трети страни. Те не са обвързани със е, задължение за сътрудничество, не са обвързани с е, договори с Европейската прокуратура, но са обвързани до някъде от договори е, между държави членки и трети страни. Държавите членки участват в различни договори за пране на пари, например и също така договори на ОНЕ за корупция, организирана престъпност и други. Един от, една от възможностите на Европейската прокуратура ще бъде да използва договорните взаимоотношения е, между държавите членки, създали, които създават прокуратурата. Единственото задължение за тези държави членки ще бъде да признаят Европейската прокуратура като компетентен орган и да уведомят другата страна, че компетентният орган ще бъде прокуратурата и ще могат да изпращат искания за правна помощ, това число замразяване и конфискация на имущество. За нас е изключително важно прокуратурата да получи признание в международните договори, сключени от държавните членки, прокуратурата да бъде призната за компетентен орган и прокуратурата да бъде нотифициран като орган, който може да търси доказателства или да иска замразяване на имуществото второ да се призна Европейската прокуратура на споразумения на ниво Европейски съюз. Имаме такова споразумение с САЩ, което има предимство пред националното законодателство и има, разпор... има режим за обмен на финансова информация. Това може да се използва, ако бъде признато това в споразумението с САЩ. Има подобно споразумение с Япония, е, Исландия, Норвегия и може би Лихтенштайн. Европейската прокуратура ще трябва да бъде призната за компетентен орган. Напълно е възможно в бъдеще Европейския съюз да сключи споразумение с трети страни от името на Европейската прокуратура. Предвидена е специална прокуратура в законодателството и се надяваме това да бъде възможно, ако необходимостта се докаже от практиката. При липса на договори прокуратурата би трябвало да може да се трудничи чрез международни канали, като реципрочност и в крайен случай да разчита националните прокуратор, прокурорски правомощия има редица възможности, предвидени в член 59 на проекто регламентът. Той ще бъде обсъден от министрите на правосъдието в петък тази седмица. Надяваме се да получат широка концептуална подкрепа и възоснова и на тази основа да се постигне консенсус до края на годината преди е, съветът да поиска съгласието на парламента. Парламентът трябва да даде съгласие по член 86 и се надяваме, че това може да стане в началото на следващата година. И така, накратко, Европейската прокуратура би трябвало да промени из основи подхода към защитата на финансовите интереси. Надяваме се, да се повиши ефективността, да има повече наказателни преследвания за случаи на измама, пране на пари. Надяваме се да се увеличи брой на конфискациите и осъдителните присъди в държавите членки. В крайна сметка се надяваме да се въз... увеличи обема на възстановените средства посредством каналите, които споменах. Много благодаря. Наистина, вие толкова хубаво разяснихте проблемите, проблеми, които занимават нашата комисия непрекъснато. Ние бихме искали колкото се може по-бързо да се обединят европейските данъчни норми и напълно ще ви подкрепяме в рамките на нашите правомощия. Сега давам думата на представителя на секретарията на Европол, госпожа Марсела Фан Беркел. Благодаря, госпожо председател. Аз съм Маркела. Работя наистина за Европол. Може би първо трябва да обясня какви са задачите на Европол при възстановяването на активи. Ние работим съгласно регламента от 2004 година. Разчитаме на създадената мрежа. Тя се нарича Arrow или Стрела. Работим и с платформата Arrow. От 2004 година нас ние помагаме на държавите членки с анализаторски работни досиета. Прави се анализ на различните случаи на възстановяване на активи. Освен това сме помагали на разследвания във връзка с замразяване на активите и санкциите във връзка с Украина. Ние подпомагаме разследвания в различни държави членки, като този процес е текущ. Имаме служители, чиято основна задача е възстановяването на активите, могат да общуват помежду си чрез сигурна мрежа и да обменят информация. Всъщност, може би си струва да се запознаете с резултатите от проучване, което показва доколко имаме ефективно възстановяване на активи. Принцип на обмена на информация се разви много през последните години. Но от проучването става ясно, че има проблеми, тъй като при възстановяването на активи е необходимо да имаш повече правомощия. Например, има искания, които се отправят за възстановяване на активи или замразяване на активи. Често обаче тези процедури са доста времеемки. Необходимо е по тях да работят повече магистрати. Има и проучване което се опира на статистиката при възстановяването на активите. Ние се водим, разбира се, от директивата като в този случай за нас е важно да знаем, ако е, са възстановени 70%, например, какъв е крайния обем. За съжаление, можем да кажем, че единствено 1% от всички активи на престъпните групи в крайна сметка се възстановяват и в и извън Европейския съюз. Имаме тази мрежа между агенциите, чиято цел е да можем да възстановяваме активи както в Европейския съюз, така и в трети страни. Възстановяването на активи е инструмент в борбата с организираната престъпност, но също така ние искаме да опазим бюджета на Европейския съюз. Както вече обясних, нашата мрежа Карин е неформална мрежа. Обхванати са и правоохранителни експерти и юристи, като ние успяхме да изградим основната част на мрежата от 2004 година до сега. Основно работим по замразяването, иземването, възстановяването на активи. В момента имаме 56 юридикции, 9 различни организации и висок брой от мрежи. Така успяваме да обхванем 71 юрисдикции. Работим с комисията Евроюст, Интерпол, ОЛАФ, Имаме и членки, които са наблюдателки в организацията. Ако погледнете картата, ще видите, че по-голяма част от света вече е покрита от мрежата на нашите специалисти. Има все още тук е бели петна, но те са там, където не разполагаме с достатъчно контакти, за да можем да възстановим активите. След един месец предстои много важно заседание на Карибите. Целта е да се сформира мрежа именно от специалисти по възстановяването на активите – това означава, че ще можем да покрием и доста голяма част от офшорните юрисдикции. Ще можем, освен това, да набележим измамниците. От показаното става ясно, че мрежата ни се развива през 2015-16 година към нас се присъединиха нови членки и наблюдателки. Както виждате, Тайланд стана наблюдател в мрежата Карин, тъй като Тайланд разбра, че има доста престъпници, които се крият в страната и разследванията са насочени срещу тях. Има и други юрисдикции, като Тонга, Сейшелите, те също са членове на нашата мрежа. Имат и собствени мрежи, в които са обединени, на които ние помагаме, защото те са създадени съвсем наскоро. Има и членове, които трудно могат да се организират в собствения си регион. Европол помага на организирането на срещи, посветени на възстановяването на активи. Този път поканихме и Египет, Тунис, страни, които все още не са ни членки, но искаме да ги привлечем. Искаме да привлечем и Китай. Те все още не са в нито една от тези мрежи. И тъй, както казах, през юли предстои до година много важна среща на Карибите. Искаме да увеличим най-вече нашата ефикасност. Престъпниците трябва да се разделят с това, което са припечелили, но за да се осъществи това е необходимо да се разчита на методика, на знание за нашия опит и техники. Обикновено в мрежата разчитаме на две лица за контакт от съответното място, от правоохраняването и от съдебните органи съответно. Имаме и председателство на мрежата, което се сменя всяка година. Тази година е Холандия, до година ще бъде Швеция. Освен това, Европол разполага с постоянен секретариат, а Евроюст е наблюдател. Виждате, че се опитваме да привлечем всички – и съдебната власт, и правоохранителните органи. Принципно това, което правим, е да предоставим обща информация по възможностите за възстановяване на активите в съответните юрисдикции. Улесняваме обмена на информация и разузнавателна информация, споделяме добрите практики, съветваме по взаимната правна помощ. Освен това, провеждаме ежегодна конференция и семинари – по теми важни за държавите членки. На тези семинари ние отправяме препоръки за преодоляване на бариерите и проблемите. Например, през 2005 година беше казано, че е добре да се разкрият отдели за възстановяване на активите във всяка държава членка. Аз съм поканена да говоря за тези възможности е, в някои от нашите членки, които са много интересни юрисдикции. Те искат да знаят как се работи в Европейския съюз. Генерална дирекция правосъдие и вътрешен ред трябва да кажа много помага на мрежата и ние сме им благодарни за това, разбира се, но е важно и държавите членки да знаят как могат да се възползват от тази мрежа. Ние обменяме информация, помагаме с обучението, придвижваме искове за информация. Също така имаме правомощията да иземваме и замразяваме активи в трети страни. Мога да ви дам и други примери но ще ви дам този. Един контакт на Карин в Италия ни уведоми за много голяма измама в Рим с 35 заподозрени, около 100 компании и активи в Бразилия, САЩ, Швейцария и Монако. Колегите не бяха успели да установят къде са активите или да ги иземат но бяха стигнали до апартамент в Швейцария с почти 1 милион евро, три апартамента в САЩ с обща стойност на намерената валута около 3,5 милиона долара, плюс още 4 компании, както и компании за недвижими имоти в Бразилия. не успяхме да помогнем, точно защото всяка година се виждаме, защото си имаме доверие и обменяме информация. Разполагаме наистина с добри източници. Трябва да кажа, че имаше държава членка, която също трябваше да се бори с измамите, но успяхме в рамките на три дни да замразим парите по хонконгска сметка, благодарение на нашите усилия. Това е моето представене. Надявам се и вие да ни помогнете с съвети как да работим по-добре с трети страни. Много благодаря, госпожо Ван Меркел. Вие дадохте наистина красноречиви примери за работата на Европол и съответно използването на правосъдната и съдебна власт. Сега преминаваме към господин Себастиан Блей от Интерпол. Заповядайте. And... Uh, Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, с радост заставам пред вас, за да ви представя усилията на Интерпол е, за задържане на имущества. Аз съм координатор за коруп... на звеното за борба с корупцията, което се занимава и с задържане на имущество придобито по престъпен начин. Ето и моята презентация. Няколко думи за Интерпол. Ние сме най-крупната полицейска организация в света с 190 страни членки, приблизително колкото ОНЕ. Имаме е, бюра във всички държави членки, плюс генерален секретар секретариат в френския град Лион и няколко регионални бюра, като в Африка, Южна Америка, Азия, в Сингапур е и нашия център за борба с киберпрестъпността. Това са основните компоненти. Основ... Ето и основните ни дейности. Е, системата за непрекъснати контакти с всички наши бюра е, и дава възможност на полицията да обменя помежду си информация. Имаме бази данни, които се захранват от държавите членки, подкрепяме различни операции, включително за борба с корупцията и задържане на престъпно придобито имущество, а също и за изграждане на капацитет, особено като се има предвид, че между членовете ни има развиващи се и по-слабо развити страни, на които ние помагаме да разширят познанията и възможностите си. Искам също така да споменя нашата глобална централна фокусна точка. Е, това е нашата платформа, която в момента участва 120 държави. Имаме 260 е, точки и звена и като много от тях работят в, глобални, в глобалната, но и в регионална мрежа те имат възможност от регионалната мрежа да поддържат контакти с различни страни, от което е особено важно в по-слабо развитите страни. Там дейността ни е особено а, активна. А, като ние ги обучаваме за това какво представляваме, как да стигне до нас и за какво могат да използват тази информация. За за участието в една фокусна страна. Пред, фокусна точка се предполага да лицето, което работи там, да бъде от държава членка, да бъде е, специалист да бъде авторизиран от Националното си бюро, а също и да използва мреж, съответната мрежа, която ни дава възможност да осъществява своята дейност. Процеса на регистрация ще го спомена много кратко. Регистрацията се осъществява чрез нашия вебсайт, което дава възможност да се действа в световен мащаб и то много лесно, защото повечето държави е, разполагат с необходимите технически средства, така че лицето може да се регистрира на сайта на Интерпол да получи е, потребителско име и парола и да получава достъп до съответната информация. Както виждате, това е много лесно. Освен това, провеждаме ежегодни конференции на платформата, съпътствани от работни семинари и срещи. До сега сме провели 6 такива конференции. Първата във Виена през 2010 година, последната в Нью Делхи. Индия през ноември миналата година и бе открита от е, министър-председателя на Индия а следващата конференция ще бъде през 2017 година и тя отново ще бъде съпътствана с мероприятия за обучение и ам, изграждане на капацитет, за да обединим всички знания и усилия. Това, което ние се опитваме да постигнем е своевременно, бързо да обменяме чувствителна информация в целия свят. Това е информация, която се обменя между хора от практиката и от всички страни членки. Освен това, ние предлагаме оперативна подкрепа от нашата, нашето звено, генералния секретарят и освен това работим с служители от различни страни, които са от, идват от различна среда, които добре са запознати с менталитета, културата на региона, знаят към кого да се обърнат, когато отиваме на място, така че наистина по... сме запознати с ситуацията практически по целия глобус. Това е. е. Важно е да отбележим също така, че платформата не, не може да замести е, старата форма на сътрудничество между държавите членки. Тук просто и това е просто място за среща между хората, които предлагат информация, които търсят информация или дават платформата дава възможност да се потърси и намери необходимия човек в да съответно друга страна. Оперативната подкрепа, която даваме, е, тук вече нещата са насочени по-скоро към бъдещето. Имаме, например, е, един е, случай, който подкрепим в Юго-Источна Азия, е, става дума за една особено голяма афера в Националната е, банка на Бангладеш, която е, загуби огромна сума. Ставаше дума за кибератака, също и в Съединените щати. Така че ние помагаме на Бангладеш е, и останалите засегнати страни да си възстановят е, сумите. До сега сме успели с 35 милиона. Надяваме се по-нататъчните усилия да дадат резултат. Другото, което правим е изграждане на капацитет. Обучението е много важно за Интерпол. И ние сме шапката за борба с корупцията и финансовите престъпления. До сега сме провели 16 е, обучения, предстои 17-то в Богота, Колумбия и тук се разглеждат различни аспекти на финансовите престъпления, като целта е с оглед на конкретния регион да се предоставят необходимите знания е, Последното ни програма се проведе в Найроби, в Африка, е, като отново съчетахме е, срещата на е, местните организации, звена и едновременно с това осъществихме и тази части от нашата програма. Ето и нашите партньори, с които работим, което е много, много е важно да имаме възможно най-голям брой партньори. Това е което мога да ви кажа. Благодаря за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Много благодаря. Чудесно е, че виждаме работата на тези мрежи. Европейски мрежи, международни мрежи, които един ден ще помагат на Европейската прокуратура. Сега имаме 10 минутки за въпроси и отговори. Заповядайте. Yes, Имам три въпроса. Може би съм изпуснал някои нюанси, тъй като телефонът ми звънна няколко пъти. Ако правилно помня от е, слайдовете, половината от е, сумите в офшорни сметки в цял свят е, са всъщност в Швейцария. Тоест в географска Европа. Не съм експерт, но от медиите знам, че Швейцария под международен натиск промени законодателството си. Банковата тайна вече не е толкова стрикна, т.е. има някакви промени. Има ли някакви последици от тези промени? Имам предвид средствата, които се влагат там. Разбира се, правим разлика между законните и незаконни операции. Как можем да създадем режим за намаляване на укриването на данъци? Има ли някаква значителна динамика в Швейцария? Там са почти половината от офшорните сметки. Това, което се случва в Швейцария, има значение за цял свят. По-нататък – Знам, че има една инициатива на ОИСР, която се обсъжда на всяка среща на Г20. А именно да се изкоренят финансовите обежища. Бахамските острови са такова обежище. Те не искат да подпишат споразумението за автоматичен обмен на информация с останалите страни от Г20. Ако Бахамите не искат да подпишат това споразумение, какъв ще е резултатът? Какъв е? Бихте ли ни казали нещо за този режим, предвиден от Г20? Въпрос към Карин. Колко средства сте възстановили или за колко средства сте помогнали да бъдат възстановени. Знам, че сте е, нов орган. Няма никакъв подтекст в въпроса ми, но бихте ли посочили някаква сума? Е, не се представих, аз съм румънски депутат. Да. Най-напред ще започне господин Блей. И след това ще дам думата на останалите. Може би за Бахамите, ако не госпожа Ван Беркел. Благодаря за въпросите. Ще се опитам да отговоря. Не съм сигурна дали мога да отговоря на въпроса за ОИСР. Аз говоря за възстановяване на имущество и мрежата. Ако има средства, които могат да се възстановят, искаме от колегите в САЩ да помогнат да бъдат проследени. Не съм чула за средства да бъдат проследени в Бахамас. Но аз съм само две години на, на, на този пост. От възоснован опита с държавите членки мога да кажа, че когато бъдат замразени или конфискувани имущества, регистрацията е сложна. Мрежата е неформална. Обменът на информация не винаги преминава през секретарията, тъй като има установени взаимоотношения между членовете. Преди 4 дни попитах колегите от мрежата дали могат да ми предоставят данни за 2014 до 2016 година за да се анализират тези данни. Ако погледнете само Италия, става дума, сам, става дума за 4 милиарда. За държави членки, става дума за една държава членка и замразено имущество в Хонконг 4 милиарда. Не искам да умножавам това по брой на държавите членки, но не искам да ви представям конкретни цифри, защото може би няма да са точни. Случаите, за които говоря, са истински. Участието, що се отнася до участието на ОИСР и неговата роля, може би Колегата може да каже. Съжалявам, че не мога да отговоря на този въпрос за ОИСР. Мисля, че най-подходящо е да се зададе въпроса на някои от ОИСР. Страни като Бахама, възможно е да се възстанови имущество там, но е много важно да имаш контакти, да им да ви да бъдете посветван човек, който познава законодателството. Те имат желание да помогнат, но има специфика и трябва да се спазват специфичните правила в тази страна, което не е невъзможно, но то трябва да стане чрез взаимноправно споразумение и неформалните мрежи са изключително важни, защото те могат да ви свържат с човека, който да ви посъветва как точно да постъпите. Може, вероятно разполагате с някаква информация, защото първият ви въпрос – засегна много важен въпрос. Има проучвания, които казват, че портфели с повече от 50 милиона са все по-рентабилни. С други думи, изправени сме пред проблем, защото в Швейцария има 100 годишна история на банкова тайна. те няма с готовност да ви дадат информация за големи портфейли. И може би те ще дадат информация за дребните риби. Осигуряват достъп до такива по-дребни суми и се опими, като правят усилия да защитят големите портфейли, може би ги прехвърлят в други юрисдикции, защото имат клонове по цял свят. Всъщност става дума за много сериозна стъпка. Това е само началото. Трябва да има да се получи достъп само до една сметка и след това в, чрез международно взаимодействие може да се стигне и до по-големите суми. Аз също имам въпрос. Той е свързан с Молдавия, защото мисля, че там а, изчезна 1 милиард от днес за утре. Това беше истинско чудо в кавички. Става дума за представител на правителството. Знаем ли нещо по този въпрос? И ако знаем, въпросът е дали тази сума идва по някакъв начин от бюджета на Европейския съюз. Как така се оказа, че няма никаква следа? Просто се чудя дали се знае нещо ново за този 1 милиард от бюджета на страната. Um, yes, um, I'm aware of that case in Moldova. Да, наясна съм с този случай в Молдова. Молдова е член. имат, Молдова има представител в, в Европол и те поискаха достъп до аналитичното досие работят по случая, който споменахте. Някои държави членки също са засегнати. Опитваме се да им помогнем, но това е единственото, което мога да кажа. Съжалявам. Секретарията на Европол не участва и следователно не може да направи е, изявление. Доколкото знам, аз следя Молдова, няма връзка с европейски средства. Е, традиционната спестовна банка беше в центъра на скандала. Ставаше дума за източване на банката, може би става дума за корупция. Доколкото знам, не, не са намерени виновниците. Повечето знаят кои са горе и долу виновниците, но не мога да го кажа публично, но има връзка между политиката, бизнеса. и сложни взаимоотношения. Бюджетната подкрепа на Европейския съюз за Молдова е обвързана с условието те да установят виновният. Доколкото знам, това още не се е случило. Благодаря, но все пак ме ме интересуваше дали от тогава насам има нещо ново. Добре, след като няма, мисля, че Можем да благодарим на нашата първа група от експерти. Много им благодарим за изказванията. Надяваме се да продължим да си сътрудничим и е, да има добри новини, както и за Европейската прокуратура, която толкова ни липсва. Благодаря.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 Добре, нека да преминем към втората част от нашата дискусия. Първо ще чуем господин Телесклав, който е председател на Манивал. Това е комисия от експерти. Ще му дадем думата. Заповядайте. Madam Chair, um, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, драги колеги. Позволете ми на първо място да благодаря за поканата и да говоря пред вас по, по изключително важния въпрос за, за е, възстановяване на загуби. Позволете накратко да ви представя Монивал, нашата организация. Може би не всички сте наясно какво какво правим ние? Това е комитет към съвета на Европа и основната ни задача е да следим съответствието и това дали нашите членове а, дали работят по международните стандарти за борба с прането на пари и финансиране на тероризма. Всички наши членове минават през тази оценка, е, както ние ги наричаме здравен преглед е, е, понякога се чува и за проблеми, получават и препоръки, така работим ни ние. Това е много сериозен процес за всички държави, които оценяваме, но смятаме, че даваме сериозен принос за по подобряване възможностите на нашите членове за борба с престъпността, включително и конфискуване и от иземване на, на е, при, при е, незаконно придобито имущество. Наши членове са 34 държави членки, между които 27 държави членки. Останалите са от ВТАХ, така наречената е, работна, финансова работна група. Така че ние работим с две различни групи. Работим с източната част на Европа, включително Кипър и Малта от е, географски разположените в източната част на Европа. И така, този процес на проверка е всъщност вид партньорска проверка. Няколко специалисти от една страна от посещават определена страна, работи се по еднаквена глобална методология. Това, което се промени напоследък, и това е много важно, Питър Джонкел би могъл да каже повече. Той дълги години беше първия изпълнителен секретар ние е, в началото се занимавахме основно с законодателната работа. Е, преди да пристъпим по-нататък, сега вече започнахме да оглеждаме не само законодателната рамка, но и нейното ефективно транспониране и прилагане. И тук вече нещата стават интересни. Въпросът е, например, да се криминализира ли измамата. Въпросът ни винаги е колко души са задържани, колко обвинения са повдигнати, има ли осъдени. Това са опарните въпроси за нашата проверка и резултатите са изключително важни, за да помогнат на страните да се развиват, но също и за широката общественост въобще. Така че ние неодавна публикувахме данни за Сърбия. Всичко това е качено на сайта на съвета на Европа. Информацията е пределно ясна, макар и понякога доста специализирано изразена, но винаги има резюме на доклада за изследователи, за медиите и така нататък. Това е важна информация информация, в която в прав текст казваме е, къде какво не е наред, когато правим оценка на страните. Е, има и обобщение в, на, за всички държави членки в годишен доклад, който също е на сайта ни. Позволете ми да кажа малко по-подробно за отделните области, доста на брои, които имат пряко отношение към днешната ваша тема. Един особено важен аспект е, е всъщност как държавите разбират и оценяват риска. Не само държавите, но и техните финансови институции, различни агенции, които участват в борбата с престъпността какво е всъщност, доколко важни са измамите. Може би е, има повече случаи на корупция в една държава, трафик на наркотици е, или пък е, друг вид престъпност е най-значимата. Ние всъщност е, на първо място питаме това и това е нов подход. Дали държавите правилно разбират риска? До сега не сме говорили за това и редица държави се борят говорят за правилна оценка на риска. Не само констатации, изследвания, но също има и статистики, статистически данни е, за е, тежката престъпност. Следващ въпрос. Е, как подхождат към този риск? Това е първия въпрос, който задаваме, включително когато става дума за измами, избягване на данъци и така нататък. Втората неизменна тема и много се радвам да, да, да чуя от комисията, че и те работят по въпроса, е наказателното право и неговото при е, приложение. Защото ние можем да разследваме колкото си искаме, ако нещата не стигнат до съд, няма резултат. Важни са доказателства. Имаме такива случаи в Швейцария. Т.е. трябва да се докаже, че това имущество е придобито по престъпен начин. И това не се определя от нас. Тук имаме единни стандарти. Е, има причини ние да представяме доказателствата в съда преди е, съответно съответно да иземем имуществото. Тук се спазват и човешките права. Следващия значи въпрос наказателното право. Достатъчно добре ли е уредено и достатъчно добре ли се прилага? Дали има конкретни наказания? И една особено конкретна област, по която работим, е, например, дали данъчните измами са свързани с пране на пари, дали изпраните пари се използват за престъпни цели. В последните години има огромен напредък, но преди 10 години редица държави, включително европейски членки, не, не свързваха е, данъчните измами с прането на пари. Нещата се подобряват и това е повод за радост, е, но все още нещата са съвсем в началото. Друг важен аспект е доколко добре страните прилагат е, е конфискациите, защото в крайна сметка нещата опират до пари. А ако искате да направите, да свършите някаква работа, трябва да вземете парите на тези хора преди да се възстанови това имущество на държавата, то трябва да бъде конфискувано. Това е практиката. Така че преди вземането, първо трябва да го отнемете. И тук може много да се получим едни от други. Има системи, ще посоча един пример за Ирландия, удачна система. В конкретни случаи при конфискувано имущество се използва по-низко ниво на доказване, дори с прехвърляне на доказателствена данъчната тежест и тук изискванията са наистина съобразени с условията. Следващата точка е свързана с това ако имате закони, но имате ли капацитет на компетентните органи? И тук говорим за надзор, финансовите институции, имат ли те съответните средства? Да не говорим за финансово разследване и разузнаване. Е, има ли достатъчно ресурси, има ли достатъчно обучени хора, предлага ли се обучение? Тук трябва, е, тук установяваме слабостите и необходимостите необходимото да се направи. И в, накрая в много случаи говорим за трансгранична престъпност. Интересно е, че престъпността безпрепятствено пресича границите, законът не винаги може да го направи. Е, така че ние би трябвало да прилагаме е, същите възможности за правоприлагане в трансграничен аспект. Несъмнено, международното сътрудничество все още не е достатъчно добро. Подобрено е, сериозно е подобрено, но все още тук има предизвикателства. Какво можем да направим ние като манивол? не само да посочим слабостите, но ние имаме и средство как да върнем страните в строя, така да се каже, как да им помогнем. Тук има няколко стъпки в процедурата, тръгвайки от написване на писмо, срещане на място, срещане на място с министри, ръководители и третото и може би най-интересното е да се назове конкретно дадената страна. Да кажем, страната Хикс Y не отговаря на стандартите. Това е последно средство. Знаем, че това има много сериозни економически последствия при е, една нестабилна економическа среда. Много от страните с слаб капацитет могат да пострадат, но знаем понякога трябва е, да е, бъдем достатъчно силни и мъжествени, да нашите ам, членове знаят, че можем да използваме до този инструмент, който се е случвало в бъдещето и го имат предвид. Ние участваме в глобална мрежа. Е, е, всяка, е, всяка, всяка мярка е толкова добре, добра, колкото е, може да се прилага на глобално ниво. Защото престъпниците действат глобално и ние също трябва да действаме глобално. Е, това е много странна работа, трудна, тежка, уморителна, но изключително важна. И това, което вие можете да направите като Европейски парламент, също е много много важно. Е, нещата могат да бъдат насочвани по съответен правилен начин. И тъй като с радост си вършим работата, се нуждаем и от ресурси. И тук вече се обръщам към вас, защото парламента не само следи за работата, но и държи кисията, така да се каже. Така че Потрудете се тези органи, които отговарят за правоприлагането, да получат съответните ресурси. И сега няколко думи в национална перспектива, ако позволите, защото освен в Монивал, аз работя и е, в данъчното разследване в държава, известна в миналото, данъчно убежище, Лихтенштайн, ако позволите да го кажа. От 1 януари вече започнахме да работим и ние имаме опит и тук искам да ви разкажа е за този юнак, бившия нигерийски президент, който притежаваше сериозни суми в лихтенштайнски банки. Те бяха замразени и в крайна сметка е, постигнахме успех. Парите бяха върнати на нигерийската държава и това са само 227 милиона а, а, долара. Както виждате, можем да направим. Но, но, има винаги, но това отне 13 години. Ще попитате защо? Защото ние трябваше да докажем, че това е престъпно придобито имущество. И много хора пред съда често казват, не, не, това не е придобито по престъпен начин, включително, включително е, нито въпросния президент, нито някой от неговия ентураж някога е бил осъждан, нито в страната си, нито в чужбина. Това не улесни нещата, разбира се, но след продължителна тежка битка, е, стъпвайки на успешна съдебна практика, успяхме да възстановим това имущество. Но това, което искам да посоча в този контекст е, иска се голямо търпение. Нещата не стават бързо. Тези хора са добре подготвени, разполагат с достатъчно пари, за да си е, бранят позицията, включително и в съда, Европейския съд за правата на човека, който също обвини Лихтенштайн, че посяга на тяха все пак мисля, че възстановяването на незаконно придобито имущество е, не работи достатъчно добре. Все още имаме сериозни битки за връщане на парите и наистина ние имаме е, съответни европейски конвенции, законова рамка, работната група за е, отнемане на такова имущество, ФАТФИ и така нататък, но ми мисля, че и можем да продължим да работим. Има и е, о, конвенция на ООН, редица е, декларации за политическа воля, но нещата все още не са както трябва. Причините са много, няма да навлизам в подробности, но едно искам да кажа. Една от причините е е, че ние не сме наясно как да тръгнем, как да почнем. В много случаи ние не знаем къде е имуществото, е, кои са играчите, кои са банките, кои са защитниците, е, пред какви са паричните потоци и ние започваме от полицията, може би прекалено рано, без да имаме пълна картина. Така че моето предложение е повече разузнавателна и разследваща дейност преди да се стигне до правоприлагането. Е, това предполага съответни средства и мрежата Карин, за която чухме тук е наистина добър пример. Е, има е, и мрежа за финансово разследване, за да добием ясна картина. Е, проведохме неодавна една такава акция с 17 различни юрисдикции. Беше изключително трудно да се очертая ясната картина е, на всички места на дейност тези страни, включително в страни, които никога не са попадали между е, страните, за които говорим в този контекст. Изненадващо много. Така че престъпниците не са глупави хора. Те знаят знаят как стоят нещата. Те сменят маниера, модела на работа и знаят как да се крият. И така, има такива единици, 150 такива единици имаме в целия свят. Тези агенции имат капацитета да проследят това имущество, да поддържат разследващи органи и е, имат съответно възможност да, е, да задържат имущество. Има много ползи от прилагането на този модел. Важно е също така обаче да осъзнаем знаедно колко важна е работата, която вършим е, и вредите, които нанасят е, тези престъпни дейности. Да си представим колко добро може да, получ... да, да сторим на обществото с а, тези пари. Може би това ще доведе до съответната политическа воля и действия. Благодаря. Благодаря ви. Много впечатляващо беше това, което чухме. Благодаря ви, господин Телесклав. Наистина сега виждаме къде са проблемите и кои са големите въпроси. Освен това, е по-ясно къде можем да помогнем. Сега ще дам думата на господин Николай Каталин Давидеско. Той завежда отдел за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма към Националната банка на Румъния. Ladies and gentlemen, I am honored um, by the invitation to speak at this... Дами и господа, благодаря за поканата да говоря на тази проява. Благодаря и за подкрепата ви към Националната банка на Румъния. Първо, нека да представя самата банка – Банката е компетентният орган, който извършва пруденциален надзор на кредитните институции, финансовите институции, институциите, които се занимават с електронно разплащане и разплащателните институции. Ние извършваме надзор над около 70% на активите в финансовия сектор – освен това, банката оценява начина на работа на тези звена съгласно международните европейски и национални стандарти. Националната банка на Румъния, както виждаме, наистина допринася за интегритета, стабилността и добрата репутация на финансовия сектор. Освен това, банката работи в тясно сътрудничество и съгласува своята дейност с компетентните органи на Румъния, които се борят с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Работим и по транспонирането на международните стандарти в националното законодателство. Националната румънска банка предоставя и информация на звеното за финансово разузнаване, както и други звена, тогава когато има някаква заплаха, свързана с прането на пари или финансирането на тероризма. Уведомяваме и при установени слабости в хода на нашия надзор. Следващите няколко слайда обясняват какъв е подходът ни. Нашият надзор е възоснова на риска. Така можем да работим за по-доброто разпределение на ресурси и да се насочваме към тези области, които всъщност са области с увеличен риск ние набелязваме и най-подходящите мерки. Подхода възоснова на риска разчита на набор от инструменти. Затова ние имаме специално ниво за надзор. Те правят оценка на риска на различни нива. Идеята е да се набележат най-подходящите мерки за смягчаване на риска. Разбира се, тези оценки за опасността от пране на пари и финансиране на тероризма няма как да се направят без да се познават добре финансовите институции, и тяхната организация, както и различните механизми за управление на риска. Ние също така обръщаме специално внимание на заплахите, свързани с налагането на нови продукти и банкови и финансови услуги, които зависят най-вече от технологичните иновации и цифровите услуги. Националната банка на Румъния се грижи за това да се спазват процедурите и нормите, които вече са установени съгласно приложимото законодателство. Освен това се работи съгласно рисковия профил на клиента – ние сме наложили ефикасни вътрешни механизми за контрол за смягчаване на риска от пране на пари и финансиране на тероризъм. Имаме и възможността да проследяваме всички финансови движения, така че финансовата система да не се използва противозаконно. Националната банка на Румъния обръща специално внимание на оценката на оперативния риск що се отнася до кредитните институции. Трябва да се има предвид, че опасността от измама е винаги важен елемент от оперативния риск. Затова и тук трябва да се разчита на механизмите за контрол – на кредитните институции. В този контекст Националната румънска банка прави оценка на политиките и практиките на всяка институция. Работи се и с лица и групи, които са замесени в измамническа дейност. Знаете, че банките е необходимо да разчитат на добри системи за разпознаване на подозрителните сделки. Те трябва да имат и капацитета да могат да анализират връзката между различни подозрителни сделки и потенциално престъпно поведение. По този начин се предотвратява изпирането на пари и финансирането на тероризма. Ние изготвяме доклади за такива подозрителни сделки, които са много важни за системата за борба с тези явления. И използват се за целите на стратегически анализ при набелязването на заплахите. Заплахи, свързани, както казах, с изпирането на пари и финансирането на тероризма. годишният доклад на Националната румънска банка за 2015 година показва, че подозрителните сделки са се увеличили с 30% спрямо предходната година. Трябва да се има предвид, че 84% от докладваните случаи са подадени от банките. Виждаме, че се развива все по-добро разбиране за важността на нашите мерки. Така се приемат и далеч по-ефикасни мерки, а и самата банкова система се ангажира далеч по-активно с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. В контекста на панамските досиета, нещо, което излезе неотдавна в медиите, искам да напомня, че е много важно да се разчита на ефикасни мерки, чрез които да се борим с злоупотребите на дружества от различен тип. Националната банка на Румъния прави оценка на експозицията на банките на риск. Риск, който проистича от бизнес отношенията с клиенти, които са офшорни клиенти или пък са клиенти-бенефициери на сметки в офшорни юрисдикции – Ние освен това извършваме анализ и надзор, който е в режим онлайн. Правим оценка на съответните дружества, както и установяваме какви са слабостите в сектора. Обменяме информация и с органи, в страната, които се занимават с подобни проблеми, например звеното за финансово разузнаване и румънските разузнавателни служби. Нека сега накратко се спра на някои от проблемите, които би трябвало да се разгледат малко по-интензивно. Имам предвид дейности, които ние редовно извършваме. Знаем, че прането на пари и финансирането на тероризма, организираната престъпност също така си остават много сериозни проблеми, които трябва да се решат заедно на европейско ниво. През февруари 2016 година комисията представи един целеви план за действие. Той постави акцента върху два основни типа дейности. От една страна проследяване на терористите чрез финансовите движения и предотвратяване на преместването на фондове и активи от тяхна страна. Втората цел беше да се пресекат източниците на приходи на терористичните организации, да се попречи на тяхното набиране на средства. Задължението за въвеждане на ефикасна рамка, основана на принципите на стабилността и сигурността на кредитните институции е нещо много важно, защото задава доверието в финансовата система. Видяхме от последните събития, че мерките на национално ниво или дори на европейско ниво няма как да проработят при липса на международно сътрудничество или обмен на информация между заинтересованите държави и органи. Новите продукти, новите канали за информация, новите технологии в банковата дейност всъщност – водят и до нови допълнителни рискове, предизвикателства за, инвес... за институциите, които се борят с прането на пари и финансирането на тероризма. Накрая, нека подчертая колко е важно да има ясна стратегия на европейско ниво. Само така ще можем да се борим с прането на пари и финансирането на тероризма. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря, господин Давидеско. Благодаря, че ни информирахте за дейностите на Румънската национална банка и ще приключим с изказването на госпожа Роксана Попеско. Тя е също експерт както и управителен директор на една информация наречена, е, организация, извинете, наречена ФИН. Тази организация прави оценка на риска на търговските и финансови дружества. Заповядайте. Thank you. Благодаря. Добър ден. не на последно място, както се казва. В Напред искам да кажа, че се радвам, че съм тук. Много се радвам, че, борба, че прането на пари и финансовите регламенти са изключително важни приоритети за Европейския съюз. В моето експозе ще се опитам да покажа връзката между разкритията в пресна връзка с панамските досиета и фирми в Румъния, които може би са свързани с офшорни фирми. Ние започнахме да анализираме предприятията, които работят в Румъния, но имат акционери, които са в страна, която можем да наречем офшорна зона или фискално обежище. Всъщност установихме наличието 500 5500 предприятия. Това е 1% от всички предприятия промени, но този 1% е много важен за местния бизнес. Този 1% в някои случаи може да повлияе върху цялата економика. Надявам се можете да видите първата графика. Тук е показан оборотът на тези предприятия в секторите. На първо място е производството, на второ място търговия на едро и дребно. Виждате, че повечето фирми са от Европейския съюз Виждате, че те са около 80%. Останалите са фирми извън, от страни извън Европейския съюз, т.е. те са около 17%. Преди малко говорихме за динамиката на тези предприятия. Беше казано, че че сме набелязали 5000 предприятия, но за периода 2010-2014 година имаше непрекъснат ръст. Пикът беше през 2014 и започна да спада през 2015. На втората графика виждате, че броят на фирми от извън Европейския съюз се е, запазва същия през 2015, е, както през 2010 година. Тук виждате броят на активните фирми в Румъния по основна дейност. В сравнение с е, първата графика, недвижимите имоти, въпреки че там е най-големият брой фирми, няма най-големият оборот сред всички фирми. Анализирахме на недвижимите, на недвижимите имоти се пада 1,6% от общия оборот. Производството, което е тук на четвърто място, е най-важният сектор. Искахме да анализираме в сравнение с 2010 година тенденциите през 2015 година, за да видим кои сектори, в които работят предприятия с офшорни клонове. Виждате на първата графика са показани секторите с най-бърз растеж. На втората графика растежът не е толкова бърз. Селското стопанство, например, е, има 77% оборот, т.е. този сектор претърпя огромно развитие. Това е най-важният слайд. Тук този слайд иллюстрира моята теза. Този 1% от общия брой фирми в Румъния има много важна роля, защото на тях се пада една четвърт от всички фирми в Румъния. На тях т.е. около 20%. Също така на петата графика се вижда динамиката на чистата печалба на фирмите в Румъния през 2015 година в сравнение с 2010 година. Е, е, растежът е сериозен. Опитахме се да обясним тази промяна и установихме, че големите предприятия, които са предмет на проучването, са а, предприели а, счетоводни а, мерки, за да увеличат загубите си, в крайна сметка да реализират по-голяма печалба. Друг важен елемент е показан на шеста графика. Говорим за предприятия в Румъния с голям оборот. Но печалбата от дейността е само 4%. Дори и тези предприятия да отбелязват чудесни резултати на местно ниво, печалбите им не са чак толкова забележителни. Ако анализираме тази група, трябва да обърнем внимание и на броя на служителите. От 2010 до 2015 година бройката се увеличи до, 3000, до 341 000 служители. Повечето от тях са свързани с предприятия от Европейския съюз. Виждате, че дълга, на акционерите се пада 10% от целия дълг. Това е цифра, която се запазва постоянно през последните 3 години. Много е важно да разберем, че тази че тези предприятия са много важни за румънската економика, тъй като те произвеждат 20, на тях се пада 20, до 20% от оборота но какво става с тяхната печалба? Те работят в Румъния, извършват дейност там, но данъците идват от печалбите. И ако няма печалба, няма да се плащат данъци и следователно економиката ще пострада. В крайна сметка, това може би се дължи на финансови проблеми на местно ниво, ние трябва да направим връзка между тази информация и всички предприятия като цяло. Ако говорим само за пране на пари, но не прилагаме методология, за да се направи връзка с данъчното облагане, може би ще пропуснем нещо, което е важно за стратегията на Европейския съюз. Много е важно да се разбере, че големите предприятия вземат голям дял в економиката не само на Румъния, но и на Европейския съюз като цяло. Надявам се, че всичко това е станало ясно. Ако имате въпроси, ще се радвам да отговоря. Благодаря, казва председателката. Обедена съм, че ще има много въпроси към вашата много конкретна и интересна презентация. Така, сега дискусията е открита. Ако имате въпроси или коментари към а, ораторите, заповядайте. Оглушително мълчание. Всъщност аз имам един въпрос и предполагам, че колегата Иван също ще има въпроси към румънските представители. Имам въпрос към господин Телесклав. Възоснова на вашия опит, Към господин Телесклав казахте възоснова на вашия опит в Манивал – и опита в вашата страна. Най-сериозното предизвикателство е да се види генезисът на проблема. И всъщност вие смятате, че трябва да се а, използва възможността на разузнаването. Това, което искам да кажа е, че ние в парламента и в институциите работим по а, разпоредби на наказателното право. А, имаме нужда от консенсус. И ако имате, искам да питам, имате ли някакъв съвет към нас? А, за методологията или формата, за да за да работим възоснова на това, което разузнаването ни подава и на тази основа да се борим срещу организираната престъпност. Разбира се, тук са важни и ресурсите. Вие казахте, че в споменатия случай е трябвало да минат 13 години. За каква правова държава говорим тогава? Все пак ние живеем в Европа, не в Пан Европа. Но искам да попитам как можем да използваме по-добре наказателното право и инструментите в Европейския съюз? Можем ли да използваме и по-широката рамка на съвета на Европа? E, Благодаря много. Чудесен въпрос. Питам се дали мога да дам удовлетворителен отговор. Ще се опитам. Uh, може би едната страна на нещата е картите да се сложат на масата, да се постави всичко на масата и да се види е, какви са приоритетите. Не можем да правим всичко наведнъж. Е, аз бих призовал по-скоро към е, коректно прилагане на сега действащите разпоредби, вместо да променяме нещата всяка година. Има добри инициативи, Европейската прокуратура, например, но всяка промяна в законодателната рамка изисква прилагане, а това отнема време. Затова нека използваме наличната законодателна рамка. Освен това, аз мятам, че е полезно да имаме по-широки публично-частни партньорства, защото Бизнесът за, за разлика от е, по-рано разбраха, че е по-добре вместо да се оплакват да ни помогнат в борбата с престъпността. Когато започнах преди 25 години също е, се затруднихме да постигнем общо разбиране за много въпроси, но нещата се промениха. Е, сега ние работим абсолютно заедно, заедно заедно с частния сектор, който като ги насърчавам да направят нещо повече. И банките, например, не много често са и жертва на подобни измами, така че аз съм за по-добра разяснителна работа, привличане на публично-частни партньорства, че не сме просто бюрокрации и е, не смучим парите на частния бизнес. По-скоро ние да е, искаме да постигнем същите цели, може би с по-лесни, е, по-лесно, отколкото частния сектор. Мисля, че тук има огромни възможности, защото е, като цяло картината се промени фундаментално, включително и за частния сектор. Много благодаря. Наистина много е полезно да си дадем сметка, че нещата са се променили драматично и в частния сектор, не само в институциите. Заповядайте. Uh, let's see. I will put аз имам един въпрос за господин Телесклав и към втори въпрос към а, представителите на Румъния. Първо, докъде е стигнал този проект? Мислимо ли е да говорим за едно европейско звено за финансово разузнаване или централа, която да координира дейността на всички как това, което правим в Европейския съюз, можем да помогне на някои не толкова успешни държави членки да постигнат по-голяма ефективност, е, обработвайки данните от банки, от е, застрахователни компании за разкриване дейността на определени организации, за да бъдат по-ефективни, да постигнат по-добри резултати. Е, не говоря, разбира се, само за Румъния, макар че имам предвид и казаното от вас. А, а към представителите на Румъния, въпросът ми е знаем, че е, най-малките и средни фирми създават най-много работни места. Е, хора с фирми с местен капитал, е, те са важните. Големите международни компании използват финансови схеми, офшорни схеми, за да избегнат плащането на данъци в страни като Румъния, понеже вие цитирахте положението в Румъния. Така че около 5% от данъците в страни като Румъния идват от тях. Едновременно с това малките и средни фирми е, плащат 3 или генерират 30% от данъчните приходи. Е, разликата е огромна. Е, това, се, това засяга и националните пазари и на практика конкуренция, място за конкуренция няма. Тоест, за да насърчим малките и средни предприятия да да, да, създават нови, по-добри работни места, ние трябва да ги защитим, особено средните предприятия. Но трябва да защитим техния капитал, като някак си успеем да накараме е, международните концерни да плащат е, подобаващи данъци. Имате ли примери за състоянието на малки и средни предприятия в вашата страна? Как са се развили те, да речем, последните 5-10 години? Отговор за жалост не разполагам в момента с тези данни, но ако се нуждаете от тази информация, аз мога да ви я изпратя допълнително. Много е важно да се разбере, че местните фирми, както вече казах, е, са изтласкани, така да се каже, защото е, поради липсата на финансиране повечето банки е, не винаги могат да им дадат заеми. И за това казах, че повечето фирми изкуствено раздуват, оформят своите финансови отчети, за да покажат приходи, печалба, за да вземат заем, без да отчитат факта, че е, те самите трябва да са сигурни на пазари. Това е много важно. Много е важно това да бъде разбрано от румънските фирми, защото повечето от тях се страхуват от е, данъците, които трябва да плащат. Те не са никак малки. Така че това, разбира се, зависи от вида фирма, но 90% от румънските фирми се занимават с продажби на дребно, с търговия на дребно те, те се занимават единствено с търговия трябва да защитим производителите. Е, може би да, да има европейски фондове за е, такива този род бизнес и търговска дейност. Тези фирми се нуждаят от пари, за да се развият. Те сами не могат да се справят, нямат капитал. И за това международните фирми идват в е, е Румъния. Те имат сериозен капитал и това, разбира се, е интересно и за данъчната администрация, макар че те не плащат данъци. Благодаря. По първия въпрос, Очевидно е необходимо сътрудничество между държавите, включително създаване на звена за финансово разузнаване и на европейско ниво. Е, е, необходими са по-ефективни мерки за борба с прането на пари е, по втория въпрос, за съжаление нямаме приходи от изето имущество. Ние помагаме на банките да прилагат ефективни механизми за проследяване на съмнителни е, банкови и други операции, транзакции. Благодаря. Thanks a lot. question, but под, за въпросите, въпроса за звената за финансово разузнаване. Много, много е направено. Има цяла мрежа, тя е интегрирана в Европол и те много ефективно обменят информация. Има нарочен софтуер, има е, съответни е, продукти е, софтуерни Европол Европейския съюз помага с законодателната рамка и новата директива помага за разумно преодоляване на границите. Сега дали е необходима централизация? Малко съм скептичен, честно казано. Ще приведа пример. Ако едно такова звено получава информация за подозрителна транзакция, налага се бърза реакция. Трябва да може можем да замразим за няколко часа банкова сметка, парите да потеглят много бързо на някъде. Не съм сигурен, че централизирана организация ще може да достигне всяко кътче на Европейския съюз по този ефективен начин. Това предполага и съответни правни правомощия, но това е наистина оперативна дейност дейност. Местната полиция трябва да действа. Същото се отнася и за звената за финансово разузнаване. Но това предполага и бюджет, предполага и ресурси. В това отношение доста е направено. Нека не бъдем разочаровани от постигнатото. И още нещо, общите стандарти за борба с прането на пари. Държавите трябва да имат собствени звена. Ако ги изградим на наднационално ниво, ще се усложнят нещата. Това е допълнителен аспект, но нека не го забравяме. Sí, pues, si no hay más Ако няма повече въпроси или изказвания, аз ще дам думата на господин Иван той ще отправи към нас заключителните си думи. Заповядайте. Благодаря. Ще проявя уважение към преводачите и ще говоря румънски. Благодаря на всички преводачи, които са с нас днес. Всъщност идеята, която беше в основата на този семинар, е, беше наистина да говорим за бъдещите е, действия и най-вече за това, което се случва извън Европейския съюз. За нас е важно да намираме информацията, която ни интересува, да се знае на кого принадлежи дадена сметка, кое е лицето, зад тази сметка? Как можем да се борим по-ефективно срещу изпирането на пари и тер... финансирането на тероризма? Да не говорим за избягването на данъци. Това са често взаимосвързани явления. Има най-различни е, новаторски техники, но не бива да позволяваме да не се знае идентичността на реалния бенефициер. Именно за това е все по-важно да се работи на международно ниво. Но знаем, че в някои страни има банкова тайна, няма достъп до информация и единственият начин е да се разчита на споразумения е, за уреждане на автоматичен достъп до информацията. Офшорните дружества, както и данъчните обежища, трябва в крайна сметка да започнат да спазват международните норми. Трябва да се гарантира и достъпа до информация. Защото Разбира се, ние не храним иллюзии, не очакваме от днес за утре изведнъж да направим голям пробив с швейцарските банки, например, но именно за това трябва да се работи на международно ниво, да се упражнява и търговски натиск чрез множество държави членки, така че страните, в които се спазва банковата тайна, да се видят принудени да предоставят информацията. Ние искаме да се борим с изпирането на пари, избягването на данъци, финансирането на тероризма, но, както казах, тук усилието трябва да бъде на световно ниво. Ние не можем да се борим с изпирането на пари само с национални средства или европейски средства. Освен това, финансирането никога не е достатъчно. Ние нахвърлихме някои идеи в хода на днешния дебат. Чухме и предложението за създаване на звено за финансово разузнаване. Много интересно беше да чуем как, какво мисли за това господин Телесклафа? В Италия ние разполагаме с модел, там има такова звено за финансово разузнаване, което може да послужи като модел на ниво Европейски съюз. Тук се събират е, секретни разузнавателни данни, но, както казах, модела може да се разшири в целия ЕС. И накрая ще се спра на економическите последици за Европейския съюз. Те са огромни. През последните години е, видяхме, че в Европа се надига радикализма, национализма, е, социалните напрежения се усещат все повече и повече на много места в Европа. Мнозина говорят за край на Европейския съюз, но аз не вярвам в това. Европейският съюз понякога си поставя цели, които не постига точно защото няма достатъчно средства. Това казах и в началото на изказването си. Но как да се борим с бедността, когато 1% от населението разполага с приказни богатства и прехвърля богатствата си извън Европейския съюз, не плаща данъци и никой не може да се възползва съответно от тези данъци. А семействата с скромни доходи се оказва, че издържат сами на плещите си цялата тази административна система и на национално и на административно ниво – аз разбирам позициите на държавите членки, които трудно се съгласяват да отпуснат пари за европейския бюджет. Има и други пера и цели за финансиране, така че няма да е лесно да получаваме финансиране. но трябва да се борим с бедността, например да помагаме на малките и средни предприятия, които са двигателя на Европа. Освен това, ние като чили не работим достатъчно, за да помагаме на собствения капитал, МСП се сгромолясват под тежестта на данъците – а големите мултинационални компании не спазват никакво, никакви данъци или ако плащат данъци, плащат по 5% или някакви съвсем незначителни суми. Затова и малките са натоварени с големите данъци. Така няма как да има заетост. В Комисията по бюджетен контрол предстои дебат точно по тази тема и имаме и доклад по собствена инициатива. Няма никакво съмнение, че предстоят още много интересни разисквания. Благодаря на нашите експерти, благодаря на всички, които останаха до края. Благодаря и на тези, които вече си тръгнаха. Аз съм убеден, че рано или късно ние ще съберем още по-интересна информация по темата и ще знаем как да възстановяваме активите и загубените средства. Благодаря. Единственото, което мога да кажа накрая, е, че се чувстваме малко по-вдъхновени и се надяваме утре правосъдните министри най-сетне да одобрят Европейската прокуратура, нещо за което винаги сме настоявали. Като е, за сега разчитаме на Европол, но и в бъдеще ще разчитаме на тях, за да можем да иземаме и замразяваме активите. Разчитаме и на сътрудничеството с Интерпол. Разчитаме на този ангажимент да работим заедно и с съвета на Европа. Освен това бяхме запознати и с ситуацията в Румъния. Видяхме, че банката там прави добра оценка на риска, за да се проследят съмнителните сделки. Както каза и колегата Иван, накрая и аз искам да благодаря на всички участници, защото това беше много интересен дебат. Ние всъщност само надникваме в тази толкова интересна тема, но говорихме за всичко, което трябва да се подобри и средствата, и информацията и всичко това ще бъде разисквано в Комисията по бюджетен контрол, тъй като то е важно за репутацията на Европейския съюз. Благодаря на всички за участието и присъствието.